а сега преминаваме към едноминутните изказвания. Първият е господин Папастамкос. Става дума за провокациите на Гърция, на Турция срещу Гърция. Непрекъснато се нарушава суверенността на гръцкото въздушно пространство. Военни турски самолети преминават е, над е, гръцки острови. Остановяваме непрекъснато едни такива нарушения на е, въздушното пространство над нашата страна. Средиземноморието, Егейско море е, е зона, която принадлежи на Гърция – а също времено е, непрекъснато установяваме, че е, именно в е, Егейско море, в Средиземноморието е зоната, в която сме най-застрашени от нелегални емигранти. Така че би трябвало да обръщаме голямо внимание на тези въпроси и да пазим нашите, нашата териториална независимост, а именно този принцип се нарушава от Турция. Съвсем ясно се обръщаме към Турция и казваме, че едно такова поведение на Турция се отдалечава все повече от нейната европейска перспектива. Благодаря ви. Чеба Сандо Табачи има думата като следващ оратор. Благодаря, господин председател. След дискриминационните мерки, прияти през 2004 година, които засегнаха служителите в европейските институции от новите държави членки, мерки, които Европейския съд определи като незаконни през 2008 година, искам да привлека вниманието ви към ново дискриминационно решение. След 4 години и половина се оказва, че тези граждани на новите държави членки все още се третират като като граждани втора категория. Миналата година беше обявен конкурс за ръководител на отдел на унгарската кабина. Имаха за, можеха да кандидатстват всички граждани ръководителят на тази кабина осъществява административни задачи, но също така следи за точното и терминологично спазване. Имаше двама кандидати. Един кандидат, който чието естествен език е английски и един, който, чието естествен език е унгарски. И изненадвам се, че решението беше в полза на англоговорящия. Какво ще стане, ако на френската кабина се определи не французин? Смятам, че това е неприемливо. Това ще компрометира точното спазване на терминологията на езика. Протестирам срещу това дискриминационно решение. Вие ще получите отговор, естествено. Е, Силвиан Кристиан Бузой е следващият оратор. Кристиан Силвио Бузой очевидно не е тук. Мариан Хакин. Госпожа Мариан Хакин. Благодаря, господин председател. Днес е, изслушахме вас и други, които направиха декларации за ужасяващото положение в Газа и необходимостта от незабавно прекратяване на огъня и изтеглянето на израелските сили. В този контекст съм съгласен с господин Бен Кон Бендит. Парламентът трябва да заеме позиция, само че като изслушахме всичко това е трудно да говорим за обикновени въпроси, но обикновените въпроси засягат всички нас. В, беше в Ирландия беше съобщено, че се закриват 2000 работни момент, в който економическата криза бушува. А, това е засяга пряко много служители на фирмата Дел. Европейския фонд за адаптация към, глобализа... към глобализацията може да помогне за преквалификация. Много е важно Ирландия да поиска подпомагане от този фонд, за да може Ирландия да види, че Европейския съюз помага на всички граждани на Европейския съюз, в случая тези, които живеят в Ирландия. Благодаря. Благодаря ви. Ричард Чернецки има думата сега. Благодаря много, дами и господа. ето, след сключването на споразумение, споразумение за пренос на руски газ към европейските държави. Но къде е газът? Мисля, че държавите членки на Европейския съюз би трябвало да проявят солидарност в този случай. Само, че солидарността отсъства от самото начало на конфликта. Различни държави, членки заемат различни становища. За щастие, в крайна сметка, решихме да се опитаме да се придържаме към една позиция. Знам, че ще обсъдим този въпрос след няколко дни. Искам обаче да кажа пределно ясно, че Русия прилага един економически инструмент за политически цели. Европейския съюз се нуждае от обща енергийна политика, а не енергийна политика, разработена от големите държави членки, които изграждат тръбопроводи под морето. Господин Ласло Тукиш е следващият оратор. Господин председател, почитаеми депутати, знаем, че Кока-кола и чипса са вредни за здравето и в глобалния свят. Знаем, че има и други проблематични стоки, Е, говори се за виното. В нашия район се произвежда вино. Е, предоставят се европейски средства за онези, които решават вече да не произвеждат е, вино. В Карпатите имаме традиция. Имахме много. 600, имахме 600 хектара през 1948 година все още се произвеждаше вино на, на площ 200 000 хектара, сега площите са свити до 40 000. Производството на вино в този район е разрушено. Унгарците вярват в доброто здраве и в доброто вино. Искам да ви Пожелая всичко най-добро за новата година. Мери Лу Макдоналд е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Искам да се изкажа за Палестина. Забеляза господин председател, че вие сте малко сдържан в изказванията си. 900 палестинци, една трета от тях деца загинаха. И заедно с това ние не можем да намерим кораж да осъдим решително израелската бруталност опасност. Израелското нашествие не само несъразмерно, и напълно необосновано. То не се... Мотивът за него не са израелските потребности. Нападението е не срещу Хамас, а палестинското население. Държавите членки имат моралното задължение да проявят, да предприемат дипломатически и политически мерки. Плахите действия спрямо израелската администрация никога не са давали резултати. Израел трябва да разбере, че действията му имат последици. Призовавам всички депутати да поискат незабавно прекратяване на споразумението между Европейския съюз и средиземноморските страни. Трябва да се съпротивляваме срещу всеки опит за повишаване нивото на взаимоотношенията между Европейския съюз и Израел. Риториката на правата на човека, която често звучи в тази зала, трябва да се превърне от думи в действия. Това е единствената възможност да се постигне успех на мирния процес в Близкия изток. Благодаря. Благодаря ви. Дори и от е, Времето, с което вие надскочихте регламента с около 50%, става ясно колко трудна е тази проблематика. Кейти Синет е следващия оратор. Моите гласоподаватели миналата седмица бяха наистина поразени от е, едно събитие, спомена го и госпожа Харкин. 2000 работни места в фабриката Дел биват премахнати, което пък от своя страна означава, че още 2000 работни места ще изчезнат, защото те са свързани с производството на Дел в Ирландия. Дел измества производството си в Лот с Полша с помощта на 52 милиона държавна помощ. Може ли Европейската комисия да гарантира пред мен, че държавната помощ, която използва Полша е и спазва правилата за конкуренцията в Европейския съюз. Може ли Европейската комисия да гарантира, че ще бъдат необходимите фондове налични, за да може тези работници да бъдат насочени към нови работни места? Благодаря. Dann als nächster Dimitar Stojanov. Димитър Стоянов има думата. Уважаеми дами и господа, преди два дни четири училища в град Бургас осъмнаха освернени с расистски лозунги – по техните фасади със спрей е написано българите на сапун и смърт на гяурите. гяур е обидно турско обръщение използвано по време на отоманската империя спрямо подвластните немюсюлмани и тези с нетурски произход. гяурът в турския манталитет се счита за получовек. това е една отвратителната расистка обида в турски език. същата тази думичка гяури използваха бившият земеделски министър нихат кабил и турските администратори в министерството на земеделието спрямо българите дошли във ведомството след което обслужваха турците с предимство уважаеми дами и господа нека този случай ви бъде предупреждение какъв е турският манталитет в двадесет и първи век. този пример сам показа че турция няма място в европейския съюз защото е расистка и ксенофобска държава която поддържа и пропагандира расизъм и ксенофобия в съседните държави. от този случай се вижда че българите не само не са източник на омраза а че са жертви на омраза и етническа нетолерантност. европарламентът винаги е заставал решително против расизма и етническата нетърпимост призовавам ви като негови членове да го направите отново и да подкрепите нашата писмена декларация против турския расизъм срещу българите. благодаря за вниманието. Е благодаря, господин председателю. Наистина искам да похваля чешкото председателство, защото те се опитват да се справят с настоящата газова криза. Но да се опитваме да медираме една криза след друга, като че ли не е решението на проблема. Значи, парламент и цели Европейски съюз не може чисто и просто да бъде едно ужасяващо дете. Това, което е сигурно е, че един стратегически съюз а, с Русия, като един а, достоен и надежден източник на газ е всъщност неверна позиция. Източника на криза не е Украина, а самия Газпром, който в крайна сметка не изпълни ангажиментите, които беше поел. 8 години производството на Газпром като че ли стагнира на едно и също ниво. Това е един типичен резултат от политически контрол върху производството на природен газ. Невъзможността да се достави такъв тип газ и в чужбина и на руските потребители, доведе до тази политическа крила, е, криза от страна на господин Путин, който превърна и нас в изкупителни жертви. Затова си мисля, че е много важно да се фокусираме върху това да открием нови енергийни източници за Европейски съюз. Благодаря. Thank you. Als nächste Magda Kozana Kovac. Магда Козана Ковач е следващият оратор. Уважаеми дами и господа евродепутати, економическата криза, която първоначално се счита се чисто и просто е една плашило, което е изрисувано от медиите, оказа своето въздействие на всяко едно ниво и е, на държавно, и на регионално, и на нашите граждани. За това вече говориха мои колеги. Що се отнася до рецесията, имаме съобщение на комисията по този въпрос. То привлича внимание към това, че не всички биваме еднакво е, засегнати от тази криза и особено маргинализираните групи са тези, които са най-силно засегнати. Иска ни се да не се урони концепцията за а, едно добро работно място и по този начин а, да се урони престиж на нашите работници. Затова приветствам а, съобщението на комисията, както и изказването господин Шпидла, който заяви, справо, че трябва да се вгледаме в най-уязвимите групи в нашето общество и да ги подкрепим по-специално по време на финансовата криза. Този нов подход на Европейската комисия се надявам да ни даде възможност обаче да не въвеждаме една принудителен, един принудителен еднакъв подход към всички към Европейски съюз и да предостави достатъчна подкрепа. Благодаря. Макро им речи ви има думата. Благодаря, господин председател. Днес сме изправени пред един парадокс. Макар, че множеството а, потребители а, са срещу геномодифицираните организми, проучванията показват, че те си закупуват такива продукти, които съдържат ГМО. Част от тях обаче не знаят какво купуват поради недобре или неправилно изготвените етикети. Би трябвало да се спомене липсата на такива върху етикета. Но а, за момента тази свобода остава в ръцете на държавите членки, които преценяват какво да се запише на етикета. Това води до изкривяване на вътрешния пазар. Някои държави вече въведоха такива разпоредби за изписване на липсата на геномодифицирани организми в етикетите. Хората биха искали да изкупуват храната си на базата на ценностите, които поддържат, а не спрямо някакви проучвания за тяхната безопасност. Ако ни притесняват потребителите и това, което вълнува тях, би трябвало да бъдем достатъчно прозрачни и да им дадем право на избор. Затова призоваваме Европейската комисия да даде възможност доброволно да се записват такива текстове на етикетите в страните членки. Благодаря. Богослав Ругалски има думата. Господин председателю, искам да призова съвета на базата на член 13 от договора за основаване на европейските общности да предприеме мерки срещу дискриминиране на базата на етнически происход. Двама от всеки трима литовци, които са от полски происход, които са избрани също така като депутати в парламента, се оказват без мандат. Отнема им се мандата с основание, че в паспортите им пише, че са етнически поляци. Смятам, че това е абсурдна ситуация, тя е скандална и това представлява дискриминация и незачитане правата на етническите мълцинства по начин, който е напълно неподходящ за държава членка на Европейския съюз. Благодаря. Даниел Штроц. Даниел Штроц е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Скъпи пред... господин председател, судатски... судетските германци е, бяха е, обект на изисквания във връзка с е, отмяната на декретите е, по време на Втората световна война. Вие знаете, че е, това е немислимо. Не става дума за карцином, не става дума за тумор, който трябва да се е, изреже от тъканта на Европейския съюз. Имам предвид изказванията на господин Посълт който също времено, е, връщайки се назад в миналото, и говорейки с езика на миналото, е, пледира за интеграция и за една модерна е, економика. Но е, гер... населението в Судетската област би трябвало да получи същите права, които имат и всички останали граждани и в Германия. Господин председател, в резултат на газовата криза стотици хиляди семейства са без отопление. Централна и източна Европа бяха най-сериозно засегнати от спора, Въпри... макар, че Русия и Украина да подписаха споразумение за пускане на газ, ние не сме подписали споразумението, не сме получили текст споразумението ще бъдат изпратени наблюдатели, които да проверяват случаите на нередности. За да достигне газа до европейските държави, трябва да мина 36 часа. Всичко това показва, че е необходима политика за енергийна сигурност и за разнообразяване на енергийните източници. Приветствам участието на парламента в спора и се надявам, че споразумение ще бъде постигнато максимално бързо, за да не се задълбочи конфликта. Благодаря. Юри Аурелио Юри е следващия оратор. Господин председател, миналата година отбелязахме 40-та годишнина на ядреното разоръжаване година. Преди това приехме резолюция, в която председателството и комисията бяха призовани да засилят усилията си за строг контрол върху спазването на договора. Знаем, че успехите не са безусловни. Резолюцията призовава Обединените нации и страните да възстановят, да върнат, да се откажат от ядрени оръжия. Искам да попитам доколко са взети предвид тези призиви. знаем за щита в Чешката република и Польша. Това може да доведе до ескалация на напрежението с Русия. Николеско има думата. Благодаря, господин председател. Много беше казано за газовата криза и всички споменават колко е опасен факт, че ние в Европейския съюз висим толкова много от руския газ. Казваме, че решението е да се намерят альтернативни източници, разнообразяване на източниците. Не трябва обаче да забравяме енергоспестяването, да не забравяме колко енергия разхищаваме в Европейския съюз. Според някои специалисти, една трета от цялото потребление представлява разхищения. Ако вносът на руски газ в Румъния е 40 тона петролен еквивалент. Една трета се разхищава поради липсата на изолация на сградите. За съжаление, европейското законодателство не оказва подкрепа на действия в тази насока, тъй като не се предвижда финансиране за изолиране и ремонт на сградите. Кое е лесно да търсим нови източници на енергия или да спестяваме енергия с прости мерки? Милос Котерек е следващият оратор. Господин председател, колеги, тази година отбелязваме 10-та годишнина на еврото в Словакия. Словакия стана член на еврозоната на 1 януари. Ние обичахме своята национална валута, но с готовност приехме еврото. Както каза министър-председателя Фицо, в навечерието на новата година, еврото може да ни осигури защита срещу рисковете и да помогне економическото добруване на словаците. Искам да благодаря гражданите на Словакия за положителното им отношение. Желая на всички граждани успех. Благодаря ви. Мари Панаятопо по Касиото има думата. Тъй като няма да проведем е, разисквания в Европейския парламент. Бих желала да подчертая колко важно е да обсъдим предложението на съвета във връзка с е, труда на моряците е, в рамките на Международната конвенция за работещите по море. Ние знаем колко важен е труда на екипажите, е, колко важна е производителността, е, растежът за нас. Е, международната търговия се развива в голяма степен именно по вода. И затова младите хора, които са решили да упражняват тази професия, трябва да имат бъдеще. Йорк Лайхтфрид има думата, казва председателят. Благодаря ви, господин председател. В началото на октомври през 2008 година в Австрия бе открит незаконен транспорт на животни. Междувременно Отдавна аз исках да ви е, информирам, а също времено ми направи впечатление, че колегата Рогалски е, много пъти вече е, е, получава думата и многократно е, има възможност за едноминутно изказване. Е, и така този транспорт е, е, е, беше свързан и с участие на е, престъпни групировки в Словакия, в Испания. Ние трябва да създадем една система за много строг контрол върху транспорта на животни, за да можем да сме сигурни, че транспорта се контролира и че се спазват всички изисквания по отношение на транспорт на, на животни. Благодаря ви. Ялко Качин има думата, казва председателят. Благодаря, господин председател, дами и господа. Кръвопролитията в Газа са символ на зле свършена работа. Колко палестинци трябва да загинат, за да предприемат институциите подходящи мерки? Европейски съюз смята, че това е въпрос на международни отношения и смята себе си за важен участник в международните отношения. Израелската армия бомбардира училище, изградено с помощта на Европейския съюз. Няма ли, няма ли мерки срещу бомбардирането на сграда пълна с палестинци. Тези действия са не само несъразмерни, те са неморални. Те, са, те се предприемат в условията на предизборна кампания. Благодаря. Лайонел Лотфорд. Благодаря, господин председател. Използвам тази възможност да изразя подкрепа за финансиране за, олим... за игрите през 2010 година. Европейската комисия предвиди 10 милиона за специалните Олимпийски игри в е, Ирландия, в Дъблин, които бяха празник за всички участващи. Господин председател, има е, писмена декларация, която е извън е, тази зала. Призовавам ви да подкрепите тази декларация в полза на финансирането на тези много важни Олимпийски игри. Благодаря. Яромил Количек. Hezký nový rok, pane předsedo. Vážení... господин председател. Колеги, позволете ми да изразя дълбок да си почуда от парадоксалния начин, по който Чехия, която е известна със специалното си отношение към Русия, не успя да си посипе пепел по главата. Това е една държава, която не искаше да води преговори за енергийна сигурност с Русия. Още по-шокиран съм от Европейската комисия и Даниел Комбендит, които заплашваха Словакия и България с санкции за това, че те биха могли да пуснат обратно своите аецове. Това лоша шега ли е или тези хора чисто и просто трябва да се опитат да проявят солидарност с хората в тези държави? Ангелакас. Благодаря, господин председател. Аз също ще се спра на темата природен газ, която през последните дни ни показа, че именно в тази сфера се води борба. Определени страни в Европа, а и извън Европа са превърнали е, страните членки на Европейския съюз и тяхното население в свой заложник – Очевидно, причината за кризата е в взаимоотношенията между двете страни, но Европейския съюз веднага започна да действа активно. Така че, според мен, не би трябвало да чакаме да избухне следващата криза, за да започнем отново с посредническата си роля, а би трябвало да направим всичко възможно, за да бъдем независими от енергийните доставки. Необходимо ни е сигурно надежно снабдяване с природен газ, намаляване на е, вредните емисии с 20% не би могло да бъде постигнато, ако ситуацията е толкова нестабилна, както в момента. Не виждам следващия оратор, който би трябвало да вземе думата, затова давам думата на госпожа Тикао сега. Тук ли е? Да. Благодаря, господин председателю. Европейския съюз би трябвало да постави сред своите приоритети една обща енергийна стратегия, както и общ план за действие, които биха подобрили енергийната сигурност в Съюза. Прекъсването на газоподаването към Европейския съюз показа, че Европейския съюз все още зависи от традиционните си доставчици. Ниските температури тази година бяха ужасяващи и създадаха проблеми и на електрическите компании. Европейския съюз има нужда от една общоевропейска стратегия за енергийната си мрежа, за да може да подобри своята ефективност и ефикасност и да диверсифицира източниците на доставка на газ. Терминалите за течен газ, както и проекта на Буко и използването на безопасна ядрена енергия би трябвало да бъдат сред нашите приоритети – за да можем да подобрим енергийната си сигурност. Трябва да работим с Европейската инвестиционна банка, както и с отделните държави членки, за да можем да намерим финансиране за такъв тип проекти. Благодаря. Следващият е, оратор Дероса за една минута. Благодаря. Искам да поговоря малко за Зимбабве. Струва ми се, че не се вълнуваме от въпросите, които възникнаха там. Няма ги и по телевизията. Частина Макоко, изпълнителен директор на проекта за мир в Зимбабве, както и част от е, едно от, е, една от неправителствените организации. За 21 дена бяха съдържани и се появиха чак след това в съда, като по тях имаше следи е, от мъчение. И всичко това, защото това са хора, които се борят за защита на човешките права. Дамата, която споменах, в момента е заключена в отделна килия и не може да се види с колегите си. Много хора са в ръцете на режима на Мугабе и не могат да се възползват от правата на човека. Един кошмар продължава в тази държава без никой да се опитва да смекчи положението. Вярвам, госпожо председател, че трябва да се интересуваме от това, което се случва и да се предприемат мерки, за да може да се прекратят ужасяващите действия срещу хората, които се борят за правата на човека. Благодаря. Господин Дерос има думата. Госпожо председател, благодаря. Искам да приветствам казаното от нашия председател тази вечер за газа, както и решението на парламента да се излезе с резолюция по въпроса, като се призове към прекратяване на военните действия от всички страни. 900 мъртви има вече и вече и е съвсем ясно колко е безполезно да се води война. Израел трябва да спре с убийствата. Газа е най-големия затвор в света с милиони и половина затворници, а сега се превърне в една кланица, където мъже, жени и деца умират само защото са палестинци. Какви ужасяващи престъпления са извършили децата в Палестина, за да загиват? Какво е извинението на нас, европейците, да продължаваме да търгуваме с Израел, да поддържаме връзки с Израел, а те да избиват хора? Европейския съвет трябва да спре да се кара помежду си, а да предприеме едини действия, за да прекрати клането. Нашите отношения с Израел не трябва да продължава, докато те не се включат в един конструктивен диалог с всички представители на палестинския народ. Благодаря. Госпожа Фолкин, има думата. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Европейският съюз е една организация на държави, които споделят общи ценности – Европейския съюз трябва да направи всичко възможно, за да спре насърчаването на омраза. Нашият оператор Ютолсат във Франция реши да излъчи един канал, който поддържа Хамак, Хамас, и това е Алакса ТВ, който атакува населението на Израел. Ютилсат отново показа, че бизнесът изобщо не се вълнува от етиката. Телевизионната станция NTD от Китай се блокира. Независимо от протестите, обаче Ютилсат и неговия борт отказват да променят решението си. Съвета на Ютилсат е, действа доста странно по начина по който взема бизнес решение. Опи има думата за една минута. Искам да се възползвам от тази възможност. Началото... Из... Извинете, госпожа Фигурейдо има думата. Сеньора президент. Госпожо председател, атаката срещу Газа от страна на Израел, е едно престъпление срещу човечеството, както и военно престъпление. Това, което се случва е наистина трагедия. Вече 900 души умряха, между тях и много деца. Хиляди ранени са жертви на този конфликт. Би трябвало да призовем да се прекрати тази атака и да се прекрати и блокадата, за да не се превръща гивицата газа в един наистина голям затвор. Всички страни по света би трябвало да говорят срещу такив тип планета. Всички хора, всички континенти би трябвало да се изправят и заедно да извикат с гняв, че са възмутени от тези престъпления. Европейският съюз, както и други водещи актьори на тази сцена, би трябвало веднага да призоват за прекратяване на нападението и прекратяване на израелската блокада. И господин Благодаря. Наскоро ме разбрах, че чешки застрахователни фирми престанаха да предоставят специални привилегии за жени, които искат застраховка. Прилага се антидискриминационно законодателство като оправдание. Това показва как някои политици и неправителствени организации прилагат в краен вид антидискриминационното законодателство. Ясно е, че жените шофьори имат съвсем различно поведение от мъжете на пътя. Глупаво е да се смята, че мъжете и жените са едни и същи, те са различни и има биологически основания за различията. Благодаря. Господин Батен има думата. Благодаря, госпожо председател. Едно беше публикувано проучване на общественото мнение. По, резултатите показват, че Европейския съюз няма връзка с гражданите. 83% от отговорлите казват, че трябва да се сложи край на предимството на, европейския, на европейското право. 70 и 1% искат да се проведе референдум за членството на Великобритания в Европейския съюз. Това едва ли ще стане. Англичаните искат равноправна търговия и приятелство с други народи, не искат да бъдат управлявани от Европейския съюз. Ако има действително честен референдум с въпрос дали англичаните искат все по тясна политическа интеграция или предпочита да напуснат, по-голямата част биха предпочели да напуснат. Госпожа Дойл има думата. Госпожо председател, искам да изразя тревога от липсата на научна прецизност в проекто текста, представен от комисията в парламента както и в някои от докладите, за които носим отговорност. Е, е, прецизната наука често се измества от популярни изследвания. Да вземем, например, препаратите за растителна защита. Ние се отказахме от нужния принцип за оценка на риска, не се провежда оценка на въздействието и има непоследователна обработка. Госпожо председател, европейското законодателство започва да страда. И това е резултат от неизползването на прецизна наука. Благодаря ви. Господин Бинев има думата. Колеги, газовата криза, в която се оказа Европа в началото на 2009 година, бързо достигна размерите на бедствено положение за българя за която не съществува алтернатива за помощ с доставки от газ. няма да обсъждам възмутително недалновидното решение на управляващите в българя да поставят страната ми като заложник в конфликта между русия и украйна тъй като това е очевидно за всички. по важното сега е да се вземе решение за изготвяне на мерки за овладяване на кризата. това в случая може да означава за българя само намиране на алтернатива за откъсване от външна зависимост. затова смятам че е наложително за европа и страните от балканите българя да последва примера на словакия и да вземе решение за рестартиране на първи втори трети и четвърти блок на аец козлодуй. това засега е единствената възможност за българя да получи глътка независимост и да намали както преките щети така и тези които ще има от използвания в момента мазут и като заместител на газа. благодаря ви.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 в началото на 2009 година сме и затова ми позволете да кажа, че това няма да е обикновена година. Ние ще отбележим 60, ще отбележим 20 години от края на студената война и на разделението на Европа. Като депутат от Европейския парламент и румънец, който е живял в условията на комунистическа диктатура. Искам да кажа, че тези дати са преход към демокрация. 2009 година следва да бъде година, в която и ние в парламента, както и Европейската комисия, трябва да се стреми към изграждането на една Европа за всички граждани. Европа, в която всички 500 милиона души да са сигурни, че правата им са гарантирани, че солидарността е истинска, че никой няма да бъде жертва на дискриминация, че никой не следва да се чувства чужденец в Обединена Европа. Всички ние сме европейци, имаме едни и същи чувства, изповядваме едни и същи ценности. Господин Яновски има думата. госпожо председател. Европейският парламент многократно се е занимавал с екологични въпроси. Искам сега да обърна внимание на нещо, което бе така повдигнато на моето внимание от млади хора, които се занимават а, с екологични въпроси. последно постоянно намалява събираемостта на пластмасови и найлонови материали за рециклиране. Какво е положението на полския пазар? То е такова, че хората които си купуват купуват хартия, казват, че тя е прекалено ефтина, а пък онези, които използват рециклирана хартия, казват, че тя е прекалено скъпа. Нещо трябва да бъде направено, за да се опази околната среда и да се реши проблема. В момента, например, децата събират рециклирана хартия по образователни причини, но тя бива изхвърлена в сметища. Благодаря. Скъпи колеги, наистина се постарах всеки от вас да получи думата. Но нека сега, тъй като времето изтече, да прекратим едноминутните изказвания и да преминем към следващата точка от дневния ред. Общи разисквания по темата пестициди. Започваме с обсъждане на доклада на госпожа Криста Клас рамка за действие на общността за постигане на устойчиво използване на пестицидите и на доклада на госпожа Хилтруд Брейер пускане на пазара на продукти за растителна защита. Давам думата първо за 5 минути на госпожа Криста Клас. Госпожо председател, уважаеми господа е, е, комисари, е, госпожо Василио, господин